страни трябва да помогнат на бедните и е скандално, че не го правят. Господин Дегрун. И аз бих искала да изразя своята благодарност към онези, които участваха в разработването на текста и аз съм съгласна, че то е добра основа. Също така съм съгласна, че би било добре да предвидим специална част за адаптацията, за да не, се, да, да не излезе, че погълнати от а, своите проблеми не забелязваме необходимостта от ясна и амбициозна политика в областта на адаптацията. Съгласна съм с колегите, които се изказаха преди мен, че ние трябва да говорим за 40, а не 25% съкръщаване на емисията. Също така смятам, че финансирането в 8 параграф, например, е твърде ниско. И когато цитираме цифри, трябва да бъдем по-амбициозни. Тогава, когато говорим за финансиране, мисля, че ние трябва да говорим не само за това, за което според нас трябва да се изразходват средствата, а и за механизма. Дали, дали да се предвидят конкретни ангажименти, и също така да вземем решение за това дали развиващите страни да участват в взимането на решение за изразходването на средствата по механизма. Също така, технологичният трансфер и с оглед на обезлесяването да се засилят призивите за действие в тази област. Също така съм съгласна, че в текста трябва да кажем пределно ясно, че от една страна държим е, съкръщаването на емисиите да се осъществява в индустриализираните държави, а не да се изнасят в развиващите се страни. Само, че тъй като се надяваме и развиващите се страни да дадат своят принос, трябва да им се окаже помощ. Корин Лепаж. Искам да се присъединя към изказаните благодарности за качеството на резолюцията и да кажа няколко по-силни думи. Ние сме европейски парламентаристи, представляващи гражданите на Европа. Ми, миналия уикенд в 15, в 50 страни в цял свят, това число Европейския съюз, беше организирана конференция на консенсус, която се, обр... се обединяваха групи граждани, за да обсъдят климатичните промени и техните очаквани амбиции. Страните бяха разделени на три категории. Страните от така наречените БРИК и други. Резултатите от а, тези дискусии са в интернет и те изискват от нас да бъдем особено амбициозни. Очевидно е, че 80% от страните от юга смятат, че въпросът е неотложен, срещу 40 няколко процента за страните от севера. Очевидно е, че когато говорим, че климатичните промени са проблем на богатия свят, това не е вярно. Второ, около 60% от участниците, млади хора от цял свят, искат че емисии трябва да се съкратят с между 25 и 40%, така че когато ние настояваме с 25%, ние сме много далеч от това, което изисква населението. Трето, е, много въпроси са зададени в този документ и е полезно да се прочете. Трето, страните от юга са готови да положат усилия. Те искат да участват в усилията за борба срещу климатичните промени. 60% от участниците от е, страните от юга е, не, не смятат, че това е неотложен въпрос. Страните от юга и страните БРИК смятат, са много повече държат на съвместни усилия, отколкото страните от севера. Тази, тази конференция беше организирана а, от а, дъчаните и тя ни показва какво очаква населението от света от нас. Мисля, че ние трябва да бъдем особено амбициозни, защото ние представляваме гражданите на Европа. Това е първото, което искам да кажа. Второ, за американците. Няма да постигнем нищо, ако а, американците не поемат ангажимента в края на октомври една делегация ще посети Съединените щати и е много важно по време на срещите с парламентаристите да видим доколко е възможно да се организира връзка, мост между европейските граждани и американските граждани, за да а, мобилизираме онези, които, от тях, които нищо не искат да направят. Участниците от 7 американски щати участваха в конференцията, която ви представих. Те държат много на мерки за регламентация и задължителни мерки. Как да можем да се обърнем пряко към американските граждани? Това е интересна тема. Последната тема, с която ще приключа, е финансирането. Ако няма целенасочено обществено финансиране, нищо няма да стане. Независимо от въглеродния кредит, ни трябва някакъв механизъм, данък върху горивото или нещо друго. При всички случаи нещо, което да ни даде възможност да се адаптира индустрията в севера и да се помогна страните от юга. Когато говорим за адаптация, имаме предвид – адаптация на нашето поведение, за да се борим срещу климатичните промени. Също така имаме предвид и приспособяването, адаптацията към климатичните промени. Колкото по-бързо мобилизираме гражданите си чрез подходящи действия да се подготвят за новите обстоятелства, толкова по-готови ще отидем на конференцията в Копенхаген. Европейците трябва да се срещнат с американските сенатори. Многократно чух, че САЩ е изцяло концентри... са изцяло концентрирани върху Китая, не върху Европа. Това е един специален проблем защото там се гледа в друга посока. Европейците не са толкова важни за американците, както китайците. И това е още един проблем. Карт Шрита има думата. Благодаря, господин председател. Аз представлявах комисията в Стокхолм в понеделник по въпросите на обезлесяването и деградацията на световните гори. Искам да ви напомня за резолюцията, която приехме през април. Там се третират въпроси като правата на древните народи, различни аспекти на опазване на горите. Резолюцията беше много добра. И е, нашата цел трябва да бъде 40% ако се отнасяме сериозно към целта а, намаляване на климатичните промени с 2 градуса. И така 40%, 30 милиарда годишно. Минимум 40% намаление. И да фина... и също така сериозен ангажимент за финансиране. И така 40% намаление, но да финансираме мерки за намаляване на емисиите в други страни. Това би било наистина амбициозно. Трябва да бъде привлечен и Китай. И Китай трябва да бъде пазар за нашите продукти, в това число а, енергоефективни устройства, фотоволтаични клетки и така нататък. Всички прегради, които издигаме пред китайците, трябва да бъдат свалени. Ние разполагаме с най-добрата гама енергоефективни продукти и ние трябва да си поставим като цел 30%, но 40% е още по-добро и за економиката, и за околната среда. И може би тогава другите ще видят, че си заслужава да придобият дял от този пазар. вземем, например, Испания, тя превишава заложено, предвиденото от Киото с 35%. Тя трябва да предприеме нещо, в противен случай системата просто няма да даде резултати в Копенхаген трябва да покажем, че се отнасяме сериозно към вече поети ангажименти. В противен случай никой няма да гледа на нас на сериозно. Японците също се опитват да покажат, че са сериозни. Промените в стила на живот е също интересна област. Нови изследвания показват, че намаляване на работното време е интересен начин за намаляване на емисиите. Това е едно възможно решение, особено в условията на висока безработица. Нямам време да се спра на всички въпроси, може би друг път. Може би факта, че много хора страдат от изтощение, от изчерпване. Ако човек промени стила си на живота, ако има повече време за семейството си, ще бъде по-полезен и за околната среда. Благодаря. Мадам Гростет, vous avez Госпожа Гростет, благодаря, госпожо председател. Искам да кажа на нашите нови колеги парламентаристи, че не сега откриваме тези проблеми. От доста години работим в областта на борбата срещу климата. Искам да ви напомня цялата работа, която е извършна в тази комисия под ръководство на Карл Хайнц Флоренс. Когато днес чувам, има впечатлението, че сме, в, че сме на търк кой ще нададе? 20%. Някой да, е, някой да дава 25, друг да дава 30. Но къде е реализма? Няма лошо в това да мечтаеш, но трябва реализъм. Ние сме депутати и трябва да, сме, да предлагаме сериозни неща. Разбира се, ние познаваме данните за економическите проблеми, само че има економически реалности. Последната среща в Съединените щати показа, че нещата съвсем не са ясни. Аз съм по-скоро песимистична. Европа има право да иска да бъде за пример, но това не означава, че трябва да вреди сама на себе си. Разбира се, трябва да се опитва да постигне повече от другите, но без да губи доброто си име, защото иначе няма да убеди никого. Нашият председател Лайненс напълно справедливо напомни, че е, американците гледат на сериозно това, което става в Китай, не толкова в Европа. Не искаме те да гледат с смях на нас ние сме взели ангажименти за Копенхаген и ако искаме да спазваме своите ангажименти, ще постигнем напредък. Ако искаме да постигнем ангажиментите си, да, разбира се, има желание да отидем и още по-далеч. Само, че още по-далеч, още по-далеч. Опита ми сочи, че когато си вдигаме твърде високо летвата, няма да успеем и настъпва провал. Ето защо трябва да направим всичко възможно, да убедим своите партньори, които е, трябва да разберат, че трябва да се направи всичко възможно температурата да не се повиши с повече от 2 градуса. Искам обаче, когато говорим за технологичния трансфер, да, разбира се, ние трябва да служим за пример, ние трябва да направим така, че технологичният напредък да облагодетелства и развиващите се страни, само че да не забравяме и е, правото върху интелектуална собственост и да не казваме, че ако за съжаление не успеем да убедим американците, тъй като те в момента си имат други грижи, няма да има международно споразумение. Ще има едно споразумение, което няма да бъде удовлетворително. Е, тогава комисията ще трябва да може да предложи един механизъм, който да се прилага върху европейския пазар през 2013 и 2020 година, за да се постигне хармонизация на условията за конкуренция с развитите страни, които не са приели ангажимент като на Европа. Привличам вниманието на колегите ми към факта, всички ние и имаме волята да направим всичко възможно да се преборим с климатичните промени, но аз ви умолявам да бъдем реалисти, да вървим стъпка по стъпка, да окажем натиск върху американските колеги, само че това няма да стане като предлагаме минус 40, минус 50, минус 60%, никой няма да ни вярва. Ето това е, което искам да кажа. Не трябва да забравяме, че ние до Копенхаген ние трябва да убедим американските си колеги, но да не, да не вредим сами на себе си. Благодаря, госпожо Гростет, госпожа Дагмар от Берен. Процедурен въпрос. А, по принцип това е... Искам просто да напомня по процедурата, че трябва да се спазва реда на а, говорещите. Ние познаваме тази зала и акустиката. По принцип има добра акустиката, но аз не мога да остана тук и да си тръгна без а, главоболие. Ко... Ние постоянно трябва да, да си държим слушалките а, на главите, дори за езици, които разбираме добре. Много моля техниците да направят акустиката така, че тя да е а, нормална и приемлива по време на заседанията. Ако някой ни беше казал, че се работи по този въпрос, чахме да сме доволни, но никой не обръща внимание, а, че а, това е много уморително и че никой не проявява уважение към нас. Госпожо заместник-председател, тази стъпка вече е предприета без голям успях. Вие казахте, че ситуацията не се е подобрила. Аз съм на мнение, че ние всъщност не сме техници и ние трябва да им се доверим. Ние се опитваме да подобрим ситуацията, за да можем всички да се чувстваме по-добре. Сега беше казано, че най-добре, когато когато слушалките са възможно най-далече от а, микрофона. И тогава няма да има а, смущения. И така, всеки е помолен така а, да се настани, че за всички да а, се чувстват комфортно. Госпожо председател, а, Аз ви завиждам, че имате такова добро впечатление от нещата. В администрацията широко разпространено, че ние депутатите сме тук вътрешни хора. Euh, euh, Господин Арсенис. Euh, Благодаря, госпожо председател. Аз също съм съгласен, че ние проявяваме доста голям оптимизъм и обсъждаме тук дали имаме достатъчно високи цели и дали е необходимо да направим още повече. Очаквам резолюцията да бъде по-конкретна и по отговорността, която имаме към развиващия се свят, за да осигурим нужното финансиране. съобщението на комисията се предлага между 15 и 30% до 2020 година. В документа това не е упоменато. Иначе документът е много добър и аз искам да поздравя неговите автори. Съединените щати наблюдават това, което се случва в Китай, а не това, което се случва в Европа. Аз съм бил известно време в САЩ и моето впечатление е, че правителството може да гледа към Китай, но обикновените хора гледат към това, което се случва в Европа. Ние започнахме от тук промишлената революция, ние създадохме този проблем в света. Нека да бъдем тези, които ще водим а, при решаването на проблема в световен мащаб. Благодаря ви. Крис Дейвис. Благодаря, госпожо председател. Този дебат е много интересен. Аз искам да кажа само едно нещо. По време на предишната конференция на страните по протокола за климата беше подчертано какво се прави стъпка по стъпка. Европа иска да направи нещо а, повече, като предлага по-амбициозни мерки. По време на изслушването на шведския министр на околната среда, той очаква да се постигне споразумение в Копенхаген и да бъдат въведени мерки, които да доведат до повишаване на температурите не повече от 2%. Като в бъдеще се вземат и по-строги мерки в съответствие с научните доказателства. Всички имат определени мандати. Министрите на околната среда провеждат срещи, те се договарят с своите правителства, докъде могат да правят отстъпки, но е необходимо да има и значително прехвърляне на финансови средства от богатите към бедните страни това обаче ще има ефект върху нашата индустрия. Идва, идва обаче момент, когато държавните и правителствени глави сядат в една зала и започват да се винят един друг, че не са достатъчно амбициозни. Или поне а, финансовите министри могат да направят а, това. Британският министр на финансите заяви, че ще бъде в Копенхаген. Това, което можем да запитаме, дали нашите министър-председатели, канцлери, президенти правят нужното, за да отидат подготвени в Копенхаген. Защото ако не го направят, има огромен риск за всички. Благодаря на Крис Дейвис, Питер Лизе. Благодаря, господин, госпожо председател, защото тази тема не може да се сравни с други политически въпроси. При други политически въпроси може, разбира се, да се постигнат и компромиси, да се и да се помисли по въпроса, но вече нямаме време. Президентът Саркози каза тук миналата година, че промяната в климата е, дру, е друг въпрос, защото науката казва ясно, че ако ние не не а, променим посоката на изменението в климата за следващите 10 години, то тогава за следващите поколения а, този въпрос ще бъде неразрешим. Трябва да се задвижат а, механизми, с които да се положат повече усилия, но ако, това, ако закъснем, то тогава няма да а, може да се получи промяна. Трябва да помислим а, как а, по-ангажирано да подходим и как да разрешим този проблем, който е много чувствителен. А, това, което чувам от, като информация от щатите, въобще не ме прави оптимистичен. Аз бях докладчик по темата за въздухоплаването. И това трябва да е много важен въпрос, който трябва да бъде засегнат в Копенхаген. Едно покачването на емисиите на въглероден влог и следствие на въздухоплаването не може да бъде решен лесно и трябва да бъде решен на световно ниво това трябва да бъде включено в резолюцията, че международното въздухоплаване трябва да бъде включено и след това трябва да сме по-амбициозни, като кажем, че а, не трябва да сме прекалено амбициозни, кажем, че не можем да се справим сами в Европа. Един полет от Китай до Лондон или полет от Индия до САЩ не искам а, да ги сравнявам с целите, свързани с развиващите се страни, тъй като те са държавите, които са а, а, потърпевши от тези проблеми, но не могат да си позволят а, такъв, м, такъв лукс. Второ, а, морският а, транспорт. По мнение на експертите в а, има много голям потенциал за намаляване на емисиите. Но и ако не включим тази тема, то в по Копенхаген по тази тема няма да се получи съгласие, единодушие. А, в Питсбърг тази тема въобще не беше и спомената. Втора тема – финансирането. Аз разбирам всички, подкрепям всички, които казват, че развитите а, държави а, и Европейския съюз трябва да дадат средства за трансфер на технологии с цел адаптиране а, на промяната на климата към изискването на Европейския съюз. Главната тема е борба с измененията в климата. И ние трябва тази тема да я наложим в различните се страни. Когато изменението на климата се случва така, както се прогно... прогнозира, то тогава е, населението в различните се държави ще страда много повече, отколкото в развиващите се държави. Не можем да поставяме условия, ще дадем 2 милиарда повече и нещата ще се уредят. Ние а, трябва да се сръточим върху а, сърцевината и върху главните въпроси, а, както и върху целесообразното разходване на средствата. Много чувствителна тема е как а, се управляват и събират тези средства това, което комисията е предложила, въобще не е лошо. Мога да разбера, че в някои държави членки ам, казват, че бюджета трябва да се раздуе още, но от гледна точка на парламента трябва а, да се създаде допълнителен фонд, междуправителствен и където ние да нямаме контрол. И ние нямаме думата за начина по който се разходват тези средства. И идея на комисията е а, да даде възможност на Европейския парламент да контролира дали тези средства се е, разходват в полза на населението в а, е, тези страни относно схемата за търговия на емисии. Не можем само за това да говорим. 50% от емисиите в Европейския съюз, над 50% от Европейския съюз идват от сектори, които не са включени в тази схема за търговия с емисии. Работещите работещите в заводите за метал и цимент трябва сами да поемат отговорност. Ние трябва. А, смятам, че а, предложението на Норвегия е много разумно и а, трябва да а, имаме предвид и конкурентоспособност, конкурентоспособността. Имаме нужда от политическо а, лидерство а, трябва да се включат нашите държавни правителствени глави. Не съм преклено оптимистичен, но трябва да се опитаме поне господин Обама. Той каза едни много високопарни думи. Аз много се радвах, че той в понеделник каза, че ще дойде в Копенхаген, но не за среща на върха за за изменението на климата, ами за да подкрепи ам, кампанията за Олимпиада, провеждане Олимпиадата в Чикаго. Благодаря ви. Мерси. Мадам Жордан Сизелж. Госпожа Жордан Сижелж. Благодаря много, госпожо председател. Аз също искам да се присъединя към онези колеги, които подчертаха, че очакват конкретни предложения от е, световните лидери в Копенхаген и на конференцията в Копенхаген да обсъди това, което е възможно. По отношение на Китай, аз искам да кажа, че има и друга страна, която буди тревога, а именно Индия. Тяхното отношение към промените в климата и околната среда буди сериозно безпокойство. Президента Обама, САЩ също имат своите опасения за конференцията в Копенхаген. Според мен, климатичните промени са хоризонтално явление и първоначално ние обсъждахме този въпрос изключително в рамката на защитата на околната среда. Сега в Европейския парламент има доста комисии, които се занимават също с въпросите на опазването на околната среда, като тази по промишлеността и научните изследвания. Вчера бяха посветени повече от 3 часа на проекто резолюцията. Мисля, че това е добра основа за бъдещата работа, но липсват някои части. Именно за това ние предложихме някои изменения. Искам да се обърна към членовете на нашата комисия да отчетете нашите предложения, мандата, който имаме, защото ИТРЕ също има доста отговорности в тази област. Нека да спомена и още нещо. Разработването на нисковъглеродни технологии – е възможно само при добро сътрудничество между науката, разработването на нови технологии и тяхния трансфер. Трябва да видим как можем да приобщим не само развитите, но и развиващите се страни. Необходимо е да има по-добро взаимодействие между страните в света, за по-добро защитаване на правата на интелектуална собственост, което ще улесни и трансфера на технологии. Ние също се безпокоим и за изнасянето на производство в страни, където няма толкова строги норми за въглеродни емисии. Това ще доведе до трансфер на технологии от Европейския съюз към други страни, но това не е достатъчно. Ние се нуждаем от нови технологии за недопускане на такова изтичане на въглерод. Ние предлагаме да се включи параграф, който отправя апел към индустриално развитите държави да се присъединят към Европейския съюз в тези усилия. Относно енергията. Енергията е източник е, на по-голямата част от емисиите и замърсяването. Затова ефективното използване на възобновяеми източници на енергия и енергийната ефективност следва да получат по-голямо внимание не само в Европейския съюз, но и в е, глобален мащаб. Относно изкопаемите горива, това е сериозен е, проблем и за Китай, и за Индия. Ние считаме, че в тази резолюция следва да се подкрепи едно по-широко сътрудничество и а, за разработване на по-чисти технологии за изкопаемите горива. Ние се нуждаем от а, а, стимулиране на научно-изследователската и развойна дейност. А, и за по-справедливо трансфериране на технологии към страните от третия свят. Благодаря. Позволете ми да изразя удовлетворението си. Благодаря. Позволете ми да изразя своето задоволство само, че искам да кажа няколко думи за раздела финансиране. Мисля, че ни е трябвало да бъдем малко по-амбициозни, за да може в резолюцията да кажем, че а, Копенхаген ще даде възможност ще бъде нещо като ново зелено споразумение, нов стимул за економиката също така дан, зеления данък или данъкът, въглеродният данък е друга мярка, която, която следва да обсъдим. Пакета енергия, климат трябва да бъде замислен по такъв начин, че да се предвидят максимални стимули за трети страни. Също така ми се струва, че след като внесах писмен въпрос за комисията, която каза, че трябва да изчакаме Копенхаген, за да направим аналитичен доклад, ние можем сами да предвидим стимул и да кажем какво ще направим ние в Европейския съюз по отношение на изтичането на въглерод и целта в проекто резолюцията може да бъде включване на безплатни квоти, право на търговия с емисии и други адекватни мерки, свързани с свързване с електрическата мрежа. Това са мерки, които могат да бъдат интегрирани в проекто резолюцията, за да покажем какво може Европейския съюз да направи в тази област. Благодаря, господин Пърню. Благодаря за вашата стегнатост, госпожа Кристина Готиерес Кортинес. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам да бъда кратка. Искам да се спре на 17 параграф. Аз бях на конференцията по обезлесяването в Аржентина и беше подчертано, че обезлесяването трябва да бъде включено на конференцията в Копенхаген. В параграф 17 се говори за емисии от обезлесяване и деградация на почвите – по-скоро деградацията на почвите води до обезлесяване. Това трябва да се включи в текста. Има и още една идея, която е много важна, а именно общата съскостопанска политика, която трябва да бъде в съответствие с промените в климата. Нека да видим какво се става, случва в южните страни. Европейския съюз не, не трябва да изкоренява маслинови горички или лузя, тъй като всичко това води до обезлесяване. И това изобщо е нелепо. Надявам се, че останалите политически групи ще ме подкрепят в това проекто изменение, за да имаме една вътрешна кохерентност. Има области, в които ние трябва да се свършим домашната работа в борбата срещу промените в климата. И всичко това да се отчете в общата сълскостопанска политика. По редица причини има сериозно обезлесяване. По раздела финансиране искам да подчертая, че когато става дума за приспособяване, следва да се осигурят европейски средства. Индия а, съвсем ясно а, заяви, ние ходим боси, за това а, те казват не искайте от нас да коригираме грешките, допуснати от а, индустриализираните държави. Затова за Копенхаген трябва да сме реалисти, трябва да имаме преди, че Европа трябва да поеме разноските, и да помогне на развиващите се страни, защото те са изправени не само пред проблеми с бедността, но и в много случаи имат и проблеми с изграждането на капацитет за намаляване на емисиите на въглероден двуокис. И на последно място, читам, че е необходимо да въведем ясна представа за това какво ще се случи след Копенхаген за емисиите от индустрията. Може да имаме математически модел за да направим нужните разчети, следва също да концентрираме вниманието си върху територията за различните региони, какво управление на почвите е необходимо, какво управление на горите е необходимо. Трябва да имаме интегрирана политика за всяка територия. Има значителен а, научен напредък, а, който трябва да се отчита. Но ако виним само индустрията, ние се занимаваме само с част от проблема. Трябва да гледаме на нещата в тяхната цялост и във всичко това трябва да включим нужният анализ на териториите. Трябва да имаме точно поставени срокове, трябва да имаме нужните данни, които да се предоставят за регионите и изследователите. Председателят, господин Золтан, следващия оратор. А, господин председателю, благодаря ви. Тук ние обсъждаме един сериозен документ, но в Копенхаген ще има две измерения – професионално и политическо измерение. По мое мнение, политическото измерение е важно. Какво имам предвид? За да се реши един глобален проблем – не можем да разчитаме на действия само на местно ниво. Ние няма да постигнем нищо, ако два, двете страни, които са най-големи замърсители, САЩ и Китай, не бъдат убедени да намалят своите емисии. Шведският министр на околната среда каза, че може да се очаква, че Съединените щати ще направят каквото е възможно. От Киото ние знаем какво означава това да направят а, всичко възможно. Ние трябва ясно да заявим позицията на Европа. Жескар Дестен, който председателстваше конвента, за Европейска конституция подчерта, че Европа не е съперник, а партньор на Съединените щати. Има сериозни последици от всичко това, когато лидерите на Европейския съюз не са представили в достатъчна степен интересите на Европа. Населението на Европейския съюз и на Съединените щати трябва да има по-тесен контакт чрез интернет, за да бъдат накарани щатите да гледат на тези въпроси сериозно. Ние, евроскептиците, често казваме, че не можем да представяме своите идеи от името на 500 милиона души, но в Копенхаген да кажем, че населението от 27-те страни трябва да бъде представено в четири от изказванията, от общо пет, се говореше повече за САЩ. Аз съм убеден, че Европейския съюз, Европа трябва да представлява в този конкретен случай 27-те държави от Европейския съюз и 500-те милиона европейски а, граждани. Да накараме САЩ като световен замърсител да поеме своята част от отговорността. Нещата опират до отговорността. Такава отговорност трябва да залегне в проекто резолюция да изпратим в Копенхаген като свои представители хора, които искат да бъде направено нещо в това отношение. Господин Скалакакис. Благодаря, господин председател. А, искам да започна с следното. Ние говорим винаги за финансирането, но не трябва да забравяме, че през последните години от 2 до 3 милиарда евро са разходени за мерки, свързани с економическата криза. Тоест, ако има политическа воля, все пак могат да се съберат средства независимо от къде идват тези средства. Второ, как ще използваме а, държавните средства и какви трябва да са те? Има един принцип, а, че замърсителя трябва да плаща. И така трябва да е. Трябва да го спазим този принцип във връзка с разходването на публични средства където е възможно, къде от правна гледна точка замърсителя трябва да плаща. Сега преминаваме към проблема с въздухоплаването и морския транспорт. Този въпрос е от голямо значение. Що се отнася до тези две области, трябва да бъдат разисквани съвместно, но от друга страна те са много различни. От гледна точка на замърсяването въздухоплаването замърсява много повече, отколкото морския транспорт. От гле... Това е най-ефективният начин да се транспортира от гледна точка на опазване на околната среда. А енергийната ефективност също трябва да бъде взета предвид, както и целите, които се определят за а, шосения транспорт. Що се отнася до пътния транспорт в рамките на Европейския съюз, тук наблюдаваме най-големия фактор, най-високия фактор на замърсяване. Само колите това са 50, съставляват 50% от замърсяването. Тези две области, тези два начина на транспортиране, въздухоплаване и морски транспорт трябва, те стоят, те са конкурентни едни, на друг и трябва по съответна начин да бъдат разисквани. Трябва да определим съответни цели, които да са съобразени с тези особености. Що се отнася до преговорите? Смятам, че а, трябва да си поставим една цел, но която да е свързана с а, а, избягване на а, проваляне на преговорите. Искам да прочета на английски относно международния въздушен морски транспорт, международния въздушен паспорт, морската следва да подлежат на стремежа за постигане на същите цели. Ще отворя скоби и бих казала включително пътния транспорт. За да може и тук а, тези а, транспортни альтернативи да бъдат а, обхванати в вместо с оглед на провала да каже в случай на провал на преговорите. Тези преговори трябва да доведат в крайна сметка до успех. Благодаря ви. Благодаря. Бас Екот има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че неколцина у нас вече споменаха двата процентна цел. Да, целта от 2 градуса. Тази цел обаче не е само цел на Европейския съюз. Тя има подкрепата и на Г7. Аз работя от години в тази област и мога да кажа, че ако искаме да постигнем тази цел, ние трябва да намалим емисиите с между 40 и 50%. Ако искаме тази цел да бъде постигната, трябва да си поставим съответни цели. Когато госпожа Гростет каза, че трябва, е, че трябва да имаме добро име, трябва на нас да се има доверие. Е, искам да кажа, Китай изгражда турбини, вятърни турбини. Е, след години те ще ги има. Тогава, когато има политическа воля, може да се работи по зелена економика. Ето защо аз призовавам Европейския съюз да бъде по-ясен в целта 2 градуса на, да приеме съответни на нея съкръщения в емисиите. Да престанем да говорим твърде много за съкръщаване на емисиите, да се обърнем към а, възможностите. Тогава и Китай, и Съединените щати ще се отнасят с уважение към нас. Китай е най-големия производител във всички области. А, те откриват на всеки 8 дни по една а, електроцентрала, работеща на ток ораторът отговаря на председателя, че тя произвежда и централи на ток. Благодаря, господин председател. Смятам, че текст е много добра изходна точка. Казвам си също така, че тази резолюция трябва да бъде подсилена на някои места. Аз лично казвам, че Разбирам ясно по-амбициозните цели за Европейския съюз. Трябва също така, че трябва да се, да се постараем да постигнем тези цели, когато обърнем поглед към развиващите се страни. Разбира се, ние трябва да го направим, но трябва да бъдем твърди и по отношение на собствените си цели. Тази резолюция ще бъде полезна в рамките на преговорите. Тя ще ни помогне, когато взимаме решение за това, кой бюджетен ред да използваме за, за коя цел. Една от но големите предизвикателства в Европейския съюз са възобновяемите енергийни източници. Мисля, че ние не сме достатъчно амбициозни и мисля, че този проект защото тази проект резолюция е много добра, само ако това е началото на законодателен процес. Аз мисля откровено, че Европа трябва да бъде пионер в областта на слънчевата и вятърна енергия в севера с, с потенциала за, на вятърна енергия. Мисля, че Европейският съюз е факторът, който трябва да стимулира и останалите. Трябва, да се, трябва натиск, за да се а, реализира тази политика. Матиас Грот. Благодаря, господин председател. Беше казано, че целите не трябва да бъдат поставени толкова високо, за да могат да бъдат постигнати. Бих казал, че това ме стресна точно при темата за климата. Ние имаме нужда от амбициозни цели. А, ние дискутираме общо финансовата криза и, и опазването на климата. Има паралели, защото и двете ще струват много пари. Но има една точка, където няма паралели. Трябва да кажем, че трябва точно заради тази точка, където не се пресича, трябва да си поставим амбициозни цели и да ги а, обсъдим а, тези инструменти на конференцията в Копенхаген. Трябва да внимаваме. А, има много фотоволтаични модули, които се доставят в Европа от трети страни, които не отговарят на качеството и се повреждат. Това също и нарушаване на правилата за предоставяне на патенти, части от предприятията. Част от предприятията не спазват законодателството за издаване на патенти. Не трябва всичко да го гледаме през розови очила. Темата за финансовата криза, масивно изграждане на технологии за възобновяеми източници на енергия. Е, ако се използва технологии за, е, за производство на вятърна, аген, е, вятърна енергия, от 3 до 5 години трае тази доставка. Трябва просто да развием необходимите инструменти. Точка 18 и 19. Международната организация за гражданска авиация и Международната морска организация. Международният морски транспорт трябва да бъде тема в Копенхаген. Ние смятам, че изготвихме на много добро законодателство, както и по отношение на търговията с емисии с въглероден двуокис. Винаги се а, по сочва, че Международната организация за гражданска авиация всичко ще направи, но трябва да упражним натиск. Това трябва а, не трябва този проблем а, да се забравя и трябва да бъде поставен в конференцията в Копенхаген. Трябва да говорим и за външните граници по отношение на емисията с въглероден двуокис. 20 и 27 държави не могат да си хармонизират данъчното облагане, как ще стане в световен мащаб. Ние сме поставили основа, основата, базата и сега трябва да призовем другите партньори да се присъединят и да се обсъдят проблемите за международен въздушен и морски транспорт. Господин Зеба. Благодаря, господин председател. Благодаря. Не смятам, че трябва да забравяме, че като политици ние работим както възоснова на научни данни, но и възоснова на здрав разум. В науката знанията се променят. Е, им Айнштайн измисли теорията на относителността, Макс Панк с неговата теория. А, ако това, че даден учен е достигнал до някакви заключения, не означава, че той е прав. Ние като политици трябва да имаме здрав разум. В областта на климатичните промени ние можем да потвърдим, че климатичните промени съществуват като явление това, по това няма спор. Заедно с това обаче е, има климатични промени, които са резултат от човешки действия. Е, голям брой е, лица изпитват съмнения. Ако, но ние трябва да поставяме целите си по-високо. Ние трябва да оказваме натиск, трябват ни мерки. И ако погледнем мерките в областта на економическата политика, мисля, че трябва да се погрижим те да окажат достатъчно въздействие. Това е нещо, което трябва да имаме предвид, когато обсъждаме въпросите а, за конференцията в Копенхаген. Като Европейски съюз е много важно ние да не застрашаваме економическите си стандарти. Трябва да продължаваме да гарантираме способност на Европейския съюз, защото климатичните промени съществуват, само че да не стане така, че в усилията си да ги преодолем да навредим на други области на економиката. По отношение на енергийната ефективност, в Европа имаме множество възможности – тя да се повиши. Трябва да поемем своята отговорност заедно с други партньори и заедно с това да се погрижим Европа да заеме водещо място, особено във връзка с създаването на работни места. Сега искам да кажа някои думи за взаимоотношенията с САЩ и Китай. Това са най-големите и източници на емисиите на въглероден двуокис. Знаем, че в Китай бележат сериозен напредък, там се обръщат към зелена енергия. Така че аз не смятам, че в Копенхаген проблем ще бъде Китай. Китай ще бъде Индия и други страни от групата БРИК. Възможно е да има проблеми с Съединените щати. Пък било то и заради процеса на взимане на решения защото ако погледнем част от работните документи, които чака да бъдат приети от Конгреса, знаем, че остават 80 работни дни, а основният им приоритет е здравната реформа. Президента Обама ще бъде оценяван възоснова на това дали е успял да прокара тази реформа. По когато стане дума за климатични промени, няма да им е лесно да приемат решение поради вътрешно политическата ситуация. Ако Копенхаген се провали, ние трябва да имаме вариант, да знаем как ще подходим от там насетне. Също така бих искала да кажа следното. Друг сериозен проблем е водата. Голяма част от климатичните промени са свързани с водата, независимо това дали става дума за суша а, или за наводнение. Това са двете крайности. трябва да направим така, че да взимаме реалистични решения, тъй като носим отговорност за тях. Знаем как работят учените и експерти в тази област. Господин Жоал Ферейра. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Най-напред мисля, че резолюцията не обръща достатъчно внимание на един фундаментален въпрос. Проблемите за климатичните промени са свързани много тясно с нашата зависимост от изкопаеми горива. Задължително е да приемем един всеобхватен подход към проблема. И съществуват сериозни противоречия между Европейския съюз и неговите партньори. Първо, ние провъзгласяваме своето намерение да предприемем действия, да се преборим с климатичните промени. Но, освен недостатъците и слабостите, които сме очертали, една от тях е обща сълскостопанска политика, ние не сме инициатори на преодоляване на а, някои преодоляване на прешките в а, а, световната търговия. Има а, някои дейности, някои факти, като например изнасянето на производства, които водят до повишаване на емисиите на световно ниво има дейности, които са сериозен фактор за климатичните промени. Само, че няма да можем да излезем от трудното положение, а, ако предприемаме мерки, застрашаващи економиката. Ето защо смят, ние очакваме от пазара да реши проблемите ни. Напомням ви, е, че ефективността на пазара в усилията за намаляване на емисиите е, е валидна за някои сектори и има съмнения за някои сектори. Има и други проблеми. Е, е, социални, економически екологични последици от приемането на тези инструменти. Тези последици са различни за различните страни. И тези това са а, е, тези последици в крайна сметка ще засегнат Европейския съюз. Участието, приносът на участието и на различните държави членки в емисиите е различна. Ето защо отговорността им е различна. Това е аспект, който не трябва да се изпуска предвид. Благодаря, господин председател. От 99-та година насам аз съм член на депутата и а, завиждам на някои колеги за сигурността им, че можем да водим някои битки и за, за това, че могат да приведат научни данни. Аз съм прочел доста публикации от учени, нито една от тях не ми казва ясно и категорично, че климатичните промени са свързани с човешката дейност. Някои от моите колеги са толкова сигурни, говорят за дупки в озоновия слой, и общественото мнение беше такова, че хората се страхуваха да излязат на разходка, тъй като ще, бъд, ще се изпържат от тази дупка в озоновия слой. В крайна сметка това се оказва, че не е така. И не знам кой от колегите не знам дали някой от колегите пък не, не се е качил с някаква стълба да запълни тази дупка. Има една тенденция а, да а, изпадаме в а, паника и това замъглява разума ни. Заедно с това аз смятам категорично, че трябва да реагираме на проблемите и всички усилия, трябва да проистичат от нашето чувство за отговорност. Ние, когато говорим, трябва да имаме предвид какви последици, какъв ефект ще произведем върху действията си. Това е проблематично. Някои поети инициативи могат да имат катастрофален ефект върху економиките на Европейския съюз. И по този начин ние а, помагаме на страни, които практикуват а, дъмпинг, социален дъмпинг. Говорим за Китай, Индия, Бразилия, а, за политика на дъмпинг – ние, изглежда, финансираме това, защото не знаем дали финансирането е насочено в правилната посока. Може би, в крайна сметка, ние финансираме унази нелоялна конкуренция, от която страдаме. Така че ако продължаваме с нашите хипотези, ние ще поставяме на, ще оказваме натиск върху економиката си. Ние се опитваме да опазваме околната среда, защото очевидно, че нещо трябва да бъде направено и се надяваме, че, кът, че ще успеем да опазим околната среда. Ние трябва да осигурим добри условия, защото в противен случай ще стигнем до деградация а, с пагубен ефект за Европейския съюз. В заключение аз приветствам казаното от госпожа Гростет. Тя каза, че ние трябва да се ориентираме към постижими цели, така, щото съвместните ни усилия да ни доведат до осезаеми резултати. Онова, което чух неколкократно, се почива на е, непотвърдени теории. А и това ще ни доведе до това, на, кое, на което бяхме свидетели с дупката в озоновия слой. Нещо, което се обосновава и излага от чисто економически интереси. Така че нека да направим всичко възможно да инвестираме в енергийните ресурси, но ми става смешно, когато чувам някои активисти да се оплакват от използването на изкопаеми горива. Само, че те са най-активните поборници срещу ядрената енергия. Всичко това ме изпълва с неверие. Озоновата дупка е намаляла, защото ние сме намалили веществата, които а, я увеличават. А, и сега се стремим да намалим и въглеродния двуокис, който също допринася за увеличаване на озоновата дупка. Това са резултатите от научните изследвания. Сега Ада Вестланд herr Inte så sällan under valkampanjen... Благодаря. Често по време на кампанията за избори за Европейски парламент гласоподавателите ме питаха чрез моя блог – са въпроси, свързани с околната среда и дали на тези въпроси се отделя достатъчно внимание в Европейския парламент. По мое мнение има консенсус между изследователите от целия свят. Ние поканихме представители от Европейския съюз, както и от групата отговаряща за промените в климата и получихме от тях е, доста добри отговори. Считам, че ако задаваме верните въпроси, ще получаваме и верните отговори. Има известен консенсус е, по промените в климата не само възоснова на това, което твърдят учените, но и като се ръководим от здравия си разум. Промените в климата водят до промени в нивото на киселидност, до наводнения, до засушаване и това се наблюдава в цял свят. Това, което по мое мнение е странно, че учените ни казват едно нещо, а ние виждаме събитията по, по друг начин и изглежда не правим връзка между двете неща. Дали трябва да се ограничем до тези 25%, за които става дума, защото по този начин ще постигнем само половината от целите, които сме се поставили а, за намаляване на ефекта върху климата. Мисля, че трябва да се целим към 40% и да бъдем по-амбициозни. Не бива да допускаме да бъдем разколебавани от хора, които искат да бъдат занижени тези цели. Мисля, че ние трябва да държим на своите амбициозни цели. Аз съм съгласен с това, което е записано в проекто документа на парламента за приноса ни на конференцията в Копенхаген. Целите, които ние предлагаме, трябва да съответстват на това, което показват най-новите научни резултати. Трябва да гарантираме пълно участие на експерти в конференцията. Те трябва да имат възможността да споделят с нас какви биха могли да бъдат най-добрите решения. Ние сме наясно, че има доста голямо единомислие сред учените по света, че сме изправени пред сериозен проблем и че ако действаме своевременно, това ще бъде в полза на економиката. Европа може да бъде в челните, усилия, челните редици на тези усилия но изглежда, независимо от всичко, ние не разбираме какво е основното послание. Вярно е, че има различни мнения, има факти, които се противоречат, но ако се вслушваме повече един в друг, това ще бъде от полза за всички. Филип Жуе. Признавам ви, че съм малко оплашен от някои и от изказванията. Остане, установявам, че тук има от една страна много силен скептицизъм и от друга страна се има свръх големи очаквания и сляпо вярва на данни, които нямат научна основа. На нас ни трябва известна критичност, трябва ни здрав разум. Някои казват, че трябва да е, втвърдим тона, защото е, здравия разум казва, че е, же, тъй като е, Здравия разум ни казва, че така. Трябва само, че здравия разум може би ни казва, че Земята е плоска. Като погледнете, тя изглежда пласка. Отбелязвах, че някои колеги предлагат, че като намалим работното време, ще съкратим емисиите. Може, човек може всичко да докаже. Може би но можем също така да предложим да премахнем антибиотиците, за да се сложи край на химическата промишленост и оттам да се намали замърсяването. Е, могат да се правят такива фантазии, които ме плашат. Що се отнася до самата резолюция, се прочетах много внимателно и тя ни призовава така искам да направя четири забележки. Не можем да поставим под съмнение и под въпрос вече поети ангажименти. В пакета енергетика климат от декември миналата година целта от 20% вече е взета след демократичен дебат – и установявам, че в резолюция се появява цел 40%, която идва от не знам къде. А защо да не са 40? Отворен съм, може и 50, може и 60. Само, че ми се иска това да е резултат от научни данни и да е резултат от демократичен дебат. И така, резолюцията трябва да бъде е, инструмент е, за демократично взети решения. Когато ни казват, че индустриалните страни трябва да дават пример, съгласен съм, и че трябва да поискаме новите економики да поискат трябва да поискаме е, развиващи се страни да поемат е, ангажимент, само че Китай, Бразилия а, е, са, са против. Ето защо трябва да направим разлика между развиващите се страни, новите, новите страни, унези, които са наши преки конкуренти. Бразилия и Индия трябва да имат цели, които да не са по-низки от нашите. Второ, Трета точка говори за разликата между 20 и 40%. Казах ви какво ми се по въпроса. Поети ангажимент е за 20 на 40%. Третият, трето, което искам да кажа. Въпросът за защитата, опазването на границите, индустрията, европейската индустрия, трябва да се поставят екологични цели, но да не бъдем в нелоялна конкуренция с страни от третия свят. В, наши, в нашите граници трябва да предприемем мерки, с които да компенсираме нелоялна конкуренция. Четвърто, четвърто място, осма точка, тя напомня, че колективното участие на Европейския съюз не трябва да бъде по-малко 30 милиарда. Няма значение сумата, важно е те да бъдат дадени. Струми се, че повече от 30 милиона не, е въпроса в сумата, въпросът е тези средства, средства, които се отпуснат да бъдат добре оползотворени. Благодаря, скъпи колега. Искам да ви кажа, че не съм напълно съгласен с казаното от вас. Ако погледнете точка от преамбила Д. Там се, там се позоваваме на решенията от съвета 20% до 20%, ако се постигне споразумение в Копенхаген, Европейския съюз е готов да отиде по-далеч 30%. Те се отнасят до член трети, където само се споменава какво е казано от комисията, че разлика в рамките от 25 до 40. Ние само предлагаме, че от по мнение на учените, това, е, това са границите, в които можем да се движим. Това е само искам да кажа, че няма изискване за 40% някъде в текста. На Макевин. Um, Благодаря. Първо, искам да кажа нещо към колегата от НП от Италия. Може би секретарията трябва да му изпрати информация за международното споразумение, за озоновия а, слой. Ние искаме да постигнем такова споразумение за въглеродните емисии, за да може да се постигне решение. Искам да коригираме колегата, което се изказа преди малко. Не е необходимо да се връщаме към решения, които вече са взети. В Копенхаген основният въпрос ще бъде да приобщим и другите а, страни към а, това, което Европейския съюз е поел като ангажимент. Индустриалните страни, развиващите се страни трябва да отидат в Копенхаген с а, добри оферти. На първо място за мерки за смягчаване на ефекта върху климата в развиващите се страни. През 2008 година ние работихме много по пакета енергетика климат, който беше прият през месец декември. И там беше посочено намаляване на емисиите с 20% и до 30%, ако и другите страни се присъединят. В съвета има отново нагласа да се възприемат 20%. Т.е. отново имаме минимални изисквания, докато предложението тук е между 25 и 40%. Трябва да имаме по-добро предложение за Копенхаген. Не можем да предоговаряме това, което решихме по мерките за смягчаване на ефекта върху климата миналата година. Изключително важно е всичко това да бъде добре разрешено преди срещата в Копенхаген, да отидем там добре подготвени, защото целият свят ще ни гледа. Това, което предложи Барозо е нещо много добро. Знаем, че преживяваме трудни времена, всички наши страни имат някакви економически проблеми, но нека да предложим един добър пакет. В противен случай няма да можем а, да спечелим подкрепата на другите страни, а така няма да доведем и до намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Ако Китай, Индия, Бразилия не направят нищо, ние няма да достигнем целта от 2%, 2 градуса. Затова ние трябва да предложим един добър пакет, комисията да даде своя принос, да уточним цифрите, да видим какви финансови средства могат да бъдат осъгарени в допълнение към това, което е обещано. Не можем да кажем на развиващите се страни, че ще вземем от парите, които сме им обещали при 3 години, за да покрием тези разходи, защото те няма да повярват на нашите добри намерения. Затова ние трябва да предлагаме нещо, което е измеримо, което е изпълнимо. Европейския съюз се е присъединим към целите на хилядолетието за развитие, но не всички държави членки са направили нужното. Затова нека да се фокусираме върху тази резолюция. Ако искаме парламента да бъде чут, нека да се а, спрем само на няколко неща, не да предлагаме един всеобхватен документ и а, действително да подчертаем това, което искаме да се постигне като споразумение в Копенхаген. Разбира се, може да има много детайли за различните аспекти, но е важно да се придържаме към основните моменти. Когато посещаваме САЩ, също можем да обсъдим тези въпроси. Днес в а, Конгреса на САЩ също започват дебатите по техния законопроект за намаляване на емисиите и а, за търговията с тях. Има доста противопоставяне, включително в Търговско-промишлената камера срещу този законопроект за намаляване на емисиите и за търговията с тях. Но ако няма правна сигурност, няма да има и инвестиции, които са толкова важни за намирането на дългосрочни решения. Считам, че има някои добри а, сигнали, но нека действително да се фокусираме върху основните неща. Благодаря. And finally, Mario И последния оратор Марио Господин председател, аз всъщност не исках да се изказвам, но честно да се призная, мога да подкрепя много от предложенията, свързани с срещата в Копенхаген. Председателя прекъсва за кратко. Авторът, а, ораторът продължава. Аз нямах намерение да се изказвам, както започнах в началото, господин председателю, но след като изслушах дискусията, реших, че може би е добре да кажа няколко думи набързо на базата на това, което чух до тук. Мисля, че можем да се доверим а, на дискусията, която ще се проведе в а, Копенхаген а, и се надявам, че тя ще доведе до резултати. Въпреки това, ние имаме на нашето внимание един документ, предложение за резолюция, която включва доста положителни аспекти, които вероятно не сме а, прочели достатъчно задълбочено. Някои от а, термините са по-скоро за експертите, отколкото за хора като мен, които за пръв път а, а, са депутати в Европейският парламент и за пръв път се сблъскват с дебат по въпросите на промените в климата. Но аз съм, запознат с ситуацията в моя избирателен район, с земеделието там, с обезлесяването, с дезертификацията. Всичко това са реалности и залесяването не винаги води до нужните ефекти. Ние също разчитаме на възобновяемите енергоисточници. Имаме и програма за развитие в предприятията, която също предвижда използването на такива ресурси. Но ние сме изправени същевременно пред нелоялна търговия и не можем да се затваряме очите пред това. В подготовка за конференцията в Копенхаген трябва да обмислим въпроса за бързо развиващите се економики, като тези Китай и Индия, които реално а, са наши конкуренти. Приместването на производства вече е факт към днешна дата. Искам да привлека вниманието върху този факт. Необходимо е да направим проучване по този въпрос. Съществуват ли вече а, научни изследвания в тази област? Очевидно е, че Китай и Индия вече са взели своето решение – да не спазват целите, които сме си поставили и да продължат да бъдат наши конкуренти. Бих искал да разбера какво мислите вие, тъй като аз имам свое мнение, което беше потвърдено и от това, което чух от колегите. Това, което ме безпокои, е именно явлението конкуренция. Благодаря. Ние сме в края на един много оспорван дебат, който включва най-различен спектър от мнения по отношение на конференцията в Копенхаген с цел намаляване на газовете, които се отделят в атмосферата. Ние трябва да дадем нашия принос, както и да изискваме от другите да постъпят по същия начин. Европа не може да стабилизира климата сама. Световната общност трябва съвместно да постигне тази цел. Срокът за подаване на измененията е 1 октомври 18 часа. Който има предложения, до утре 18 часа може да ги внесе, за да могат да бъдат преведени. Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка. Искаме да а, поставим устен въпрос към комисията със същото съдържание и към съвета. След това да дебатираме в пленарна зала е, и а, накрая да приемем резолюция. Получихме текста за устен въпрос на всички езици. Питам ви дали имате някакви коментари в тази връзка. Госпожа Костет. Да, във връзка с току-що казаното от резолюцията, последния параграф, предпоследния параграф, извинявайте, където се предлага диапазона 25-40%. Откъде идва това? Ние гласувахме пакета енергетика, климат и помните колко беше трудно 2, минус 20% от 2020 година и минус 30% ако постигнем споразумение. Когато говорим за 40%, мнозина в нашата група не приемат това положение. Ние искаме да се спазват ангажиментите по пакета енергетика-климат, които бяха прияти преди 8 месеца. Благодаря. Аз чувам, чух сега, че а, тези дългосрочни цели са включени и в пакета за климата. Ние се задължихме с 20% а, в споразумението в, от Копенхаген с 30%. Но по време на дебата и на резолюцията на съвета имаме всички, са включени всички тези планове и цели и знаем, че до, до 2050 дори тази цел 80% за индустриалните държави. Защо парламента не задава този въпрос на комисията и съвета? Искам да направя предложение с който, с което може да се реши проблема. Диапазона 25-40% се споменава от парламента и от институциите на Европейския съюз, както и, се подкрепя. Това е част от Бали. няма консенс за горната граница на този диапазон. диапазон. като комисия и изцяло като парламент трябва да се постигне консенсус и понятията и дефинициите в горната граница на този диапазон трябва да бъдат премахнати. Решение, трябва да се концентрираме върху решенията на комисията, на съвета, на Бали. От някой беше споменато това, но не може да се постигне консенсус и за това тази тема трябва да се обсъди още веднъж а, след Линда. Мисля, че не трябва да объркваме нещата тук. Да, вярно е, че миналата година договорихме между 20 и 30%. Това е записано в законодателния пакет. Но тук става дума за това какво твърди, че е необходимо международната експертна група по климата. От политическа гледна точка от Европейския съюз това не са достатъчни цифри. 20% е съвсем недостатъчно, 30% е минимума. В четвъртия доклад за оценка това е добре очертано. Да, ние се договорихме за пакет 20 или 30%, но тук става дума за нещо съвършено различно. Следващия оратор. Е тази цел от 25-40% се отнася за всички индустриално развити държави. Това е записано в решението от Бали и днес и този март парламентът също прие тези 25-40%. Така че този диапазон беше прият и по-горната граница в диапазона се отнася за индустриално развитите страни. Тези 25-40% са прияти в Бали, прияти са от Европейския парламент, т.е. ние сега повтаряме нещо, което вече сме приели преди. Нека да изясним този въпрос.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 io mi rendo conto che qualche collega confonde i propri auspici con eh, la realtà dei fatti. Allora, си сметка, че някои колеги смесват надеждите с реалността. Когато чуем научно мнение и единодушие, това просто не е вярно. Ако вземем мнението на някои учени, учените, които пишат това, което им казват да пишат, и ги сравним с други мнения, ще видим, че те казват нещо съвсем различно. В Европейския парламент има известен баланс, ние трябва да спазваме това приели сме нещо, да го спазваме. И то е 20% резултат от продължителни преговори, така че да се да, да насилваме нещата с повишаване на целта, което е в нарушение на постигнатото споразумение, би било много неразумно. Аз лично смятам, че трябва да се придържаме към договорения процент, постигнат с дълги продължителни преговори. Аз не работя в индустрията и не съм а, а, и не, не съм, така да се каже, подложен на лобиране, но смятам, че трябва да спазим поестите ангажименти. Само едно, единственото съображение беше трябва ли да жертваме економиката на отара на 40%. Бяха изразени различни мнения. Аз съм онези, които смятат, че човешката дейност не е пренебрежима, но нашата планета генерира свои собствени ресурси. Да вземем преди факта, че живеем върху е, жива природа. Защо Гренландия се нарича Гренландия? Защото е била зелена. Това, че тя не е, престава да бъде зелена, не е драма за човечеството. Още а, двама желачи за изказване имам в списъка. Ще бъда много кратък. Мисля, че ние трябва да вземем решение. Когато говорим за устния въпрос към съвета, възоснова на научни факти а, ли разговаряме или възоснова на нече мнение. Аз мятам, че ако гражданите трябва да вземат решение по въпрос, по който нямат достатъчно информация, трябва да се стремим към нещо средно. И мисля, че ние трябва да направим така. Какво, какво приемате? 5, 10, 10, 15, 20, 25. Какъв процент подкрепяте обикновено? Неинформираните граждани избират средната стойност и не, не боравят с точни а, факти. Аз а, мисля, че нашите мнения са интересни, но те не са достатъчно основа за взимане на решения. А, искам да спомена, че при формулирането на този въпрос не използваме факти, както каза Линда, ами тези, това са препоръки от а, учените. Това са а, едни перспективи за бъдещето. И в самия доклад, в тази оценка, че има а, определена възможност или вероятност това да се случи. Ние имаме нужда от факти, които ще се изпълнят в бъдеще. А, тук става въпрос за някакви компютърни модели, за проекции а, ние сме отправени към бъдещето. Затова аз също съм за това да премахнем горната граница на този диапазон а, и ще се присъединява към Пета Лисен, че трябва а, да приемем този мандат за провеждане на преговори, така както го решихме. Госпожа Хинде. Признам се щеже, че е, на початку... Благодаря много. Трябва да призная, че не исках да се изказвам. Исках по-скоро да чуя мненията на колегите. Не зная как стоят нещата във вашите страни, но в Польша беше много трудно да се постигне съгласие за тези 20%. Защото нашата страна едва сега се изправя на страната, а, на краката си. И за страни като нашата е доста а, трудно на хартия може да се напишат и 80-100%, както предлагат някои колеги, но по мое мнение ние трябва да стъпим здраво на земята и да се опитаме да спасим своята индустрия, защото в противен случай – ако възприемем по-високи проценти, нашите предприятия ще изместят производството си в Африка или в други части на света, където няма подобни ограничения. Необходимо е да вземаме балансирани решения, да се стремим към устойчиво развитие, а не да пишем неща на хартия, които никога няма да се реализират на практика. Въпреки това ви моля да прочетете още веднъж по-точно текста, тъй като вие говорите за неща, за които не сте наясно. Комисията по околна среда, инстанцията, която е създадена от ОНЕ и която взима участие във всички държави и това звено казва, че ние трябва да постигне между 25 и 40% във всички индустриално развити държави, не само в Европейския съюз трябва да бъдат намалени тези въглеродни емисии на въглероден двуокис. Това а, това а, заявление е само а, служи за даване на насока. Не е казано, че Полша или друга държава или Европейският съюз трябва да се придържа към горната граница на този диапазон. Това е а, просто едно обръщане към това, което ни казват учените и нещо, към което трябва да се придържаме. А, аз няма да слушам папата или Далай Лама, аз по-скоро бих се слушал в препоръките на учените, защото те все пак боравят с факти. Но ако вземе такава позиция, не вярваме на нищо, няма да ни доведе до нищо добро. Госпожа Вайскебер и господин Йоргенсън. Госпожа Вайс Гербер. Благодаря, господин председател. Имате право, че формулировката на този устен въпрос е такова, че обхваща цялата област, но и този диапазон от 25 до 40%, но това се а, позовава на а, четвъртията доклад за оценка. Ето защо смятам, че господин Зева е прав, че трябва да премахнем горната граница. За мен е важно преди да отидем в този 40% тази 40% бариера да говорим с другите държави по света и, и също и а, да говорим с, с Съединените щати да се присъединят към тези, към тези цели, както и големите индустриални а, държави. Ние самите не можем да се справим с намаляването на, а, въглеро... на емисия на въглероден двуокис и да се справим с изменението в климата. Ние можем да се справим, но само с помощта на другите държави. После... Това, което казахте последно, вие сте прав, а, че трябва да се насочим върху ам, доклада, а, защото ние трябва да се съобразим с а, другите, защото ние ако кажем, да, ще имаме подход стъпка по стъпка, трябва да го съгласуваме с а, другите държави. И аз смятам, че е добре да премахнем горната граница на диапазон и да постигнем компромис. Господин Юргенсен. Аз с удоволствие мога да изнеса лекция по история, защо Гренландия се нарича Гренландия. Не защото е била зелена някога. Има други причини, но няма да обременявам комисията с подобна информация. Ако някой от колегите проявява интерес, ще мога да му кажа как стоят нещата. Читам, че а, има разнопосочни мнения. Някой счита тези 40% за прекалено високи, други за прекалено а, ниски. Но ние не искаме да отваряме отново дискусията, която вече сме провели в тази комисия и в парламента. Ние просто заявяваме отново това, което сме казвали а, многократно в парламента. Всъщност формулировката е, е същата, каквато е била и преди. Няма нищо ново. Тя е в пътната карта от Бали, която беше подкрепена на няколко пъти от Европейския парламент. Да, това е, е информацията, която трябва и аз да получа, че на 11 март 2009 в резолюцията на парламента е прият приета точно тази формулировка, която стои като изречение. В пленарна зала дадохме а, тази насока и за това въпросът дали трябва да отстъпим отново, да се откажем, това едва ли ще е добър сигнал към обществеността. А, трябва да сме последователни и едини. А, това изречение се отнася до всички индустриално развити държави в света. И а, тази а, рамка 25-40% е само една препорък, препоръка от страна на ОНЕ. Ето и така, имахме два интересни дебата, но искам все пак тук в рамките на комисията да останем единни и да изготвим една позиция, ам, и а, таз, това, тези проценти, пак казвам, те са дадени от ООН само за да дадат някаква насока, за да отворят очите, така да се каже, и на останалата част от света и на САЩ. Трябва да, е, на сериозно да се вземат резултатите е, от изследванията на учените, защото само тогава има смисъл. Благодаря, господин председател. Първо, аз смятам, за разлика от други колеги, е, че проекта трябва да се използва като база за нашата работа. Не трябва да дискредитираме а, папата или Далай Лама, за да подчертаем значението на този документ. На 11 ноември ще имаме възможност да дискутираме тази тема, ако всички хора, които изказаха съмнения, днес или бяха еуфорично настроени. Искам да кажа, че на 11 ноември ще има дискусия с а, заместни председателя на, а, с, на, международната, на междуправителствената група за борба с измененията в климата. Правилно беше това, което беше казано, че а, междуна, родното международно споразумение не трябва да бъде включено между 25 и 40%. Япония, например, след големи а, трудности е предложила 25%. Американците въобще няма да стигнат тези 25%. Кой ще премине тези 30%? И ние, ако го изискаме това, мога да си представя, че комисията след много дълги дебати, след две седмици ам, обсъждане и след това гласуване в пленарна зала, няма да има никакъв смисъл. В доклада на Флоренц, точка 3, трета стои цел намаляване от 25 до 40%. Това е включено и вие сте прав, че и тук трябва да бъде включен. Но в а, а, доклада Флоренц не стои, че това трябва да се намира в горната граница на този диапазон. Трябва тук става въпрос само да се започне дискусия за определяне на нашата позиция. Това ще се реши след две седмици и затова искам да се предложи разделно гласуване преди а, окончателно да бъде а, включено това предложение в резолюцията. Благодаря ви. Äh, Господин Лизе, вие е, цитирахте доклада на Флоренц от 4 февруари, но има и резолюция от 11 март, един месец по-късно. Там стои През бих казал, че ако има предложение да премахнем тази горна граница на диапазона на 25-40%, ще смятам, че ще е по справедливо през следващата седмица, когато имаме заседание, тогава да гласуваме, защото сега сме в редуциран състав. Моля ви а, да сме по-единни, а не от месец на месец да си променяме а, решението. А, това е просто един въпрос, това не е изискване, това е въпрос отправен към комисията и съвета. И бих препоръчал да приемем текста така както е. Ако има някакви възражения, ние ще го отложим за следващата седмица. Колегата Лизе е съгласен да останем единни Колегата Зеба. Господин председател, мисля, че трябва да отложим гласуването, но смятам също така, че трябва да гласуваме в определен момент, защото има различни становища по този въпрос. И докладът Флоренц е много важен доклад. Така че, ако можете да включите гласуването в дневния ред, можем да предвидим разделно гласуване. Можем да го отложим гласуването, но го гласуваме днес. Да не забравяме, че срещу устно изменение към устен въпрос може да има възражение от един депутат. А, може по изменението да има противопоставяне, но относно разделното гласуване не може никой да възрази. А, това е по съгласно процедурния ред. Има ли предложение за разделно гласуване относно горната граница на диапазона? Да, има. Нека гласуваме кой е за а, думите горната си граница да бъдат зачеркнати в въпрос отправен към комисията. Кой е против да бъдат зачеркнати тези думи? Въздържали се? Дори и Флоренц нямаше да може да спаси положението. Благодаря ви. Като цяло, кой е за е, въпросът като цяло да бъде зададен към комисията и съвета? Кой е против? Въздържали се? 23 към 6. Приема се. Благодаря ви. Заседанието се закрива и в 15 часа ще продължим с комисар Василио.